бъде а, е, а, е, е публикуван на сайта на Европейския парламент. Имам още няколко а, е, съобщения на председателя. Те са следните. На 22 септември се състоя събитие от огромно значение за Европейския съюз на 66-тото заседание на Общото събрание на ООН господин Херман Рампой взе думата и се изказа от името на Европейския съюз. Това е, е събитие от огромно значение за всички нас. Следващо съобщение на 21 септември господин е, Трой е, Девис беше, бе изпълнено смъртното наказание на господин Трой Дейвис от името на Европейския съюз. Аз а, протестирам по повод прилагането на смъртното наказание. Ние многократно сме осъдили изпълнението на смъртни наказания независимо дали това става в демократични държави или в държави като Иран, където на, на, същ, на същата дата бе обесено момче на 17 години. Е, изпълнението над присъда над малолетен на нарушава правилата, е, нарушава законите на международното право. Ние не считаме, че това е правосъдие, а това е разпра с човешката личност и Нашето пленарно заседание ще бъде от огромно значение, тъй като тази седмица ще гласуваме финансовия пакет, един много по-усъвършенстван пакет спрямо първоначалното предложение. Е, ние, депутатите, играеме и ще играем много важна роля при разрешаването на е, финансовата криза. Наистина, доста време ни беше необходимо за приемането на тези документи. Между, междувременно кризата се задълбочи, затова считам, че трябва да е, приемеме ни по-опростени и по- спешни процедури, защото когато трябва да решаваме спешни въпроси, трябва да разполагаме е, с инструменти, които ни позволяват е, да реагираме колкото се може по-бързо. Това не касае цялата законодателна работа, но в е, изваредни случаи трябва да разполагаме с подобни инструменти. Трябва да можем да работиме е, бързо с различните представители и на различните политически групи, включително и председателите на парламентарните комисии. Това е мое предложение. Е, господин Баросо ще произнесе в е, сряда реч относно състоянието на Съюза до, до година ще приемеме е, нови допълнителни законодателни актове, които ще бъдат инструмент за борба срещу кризата, но за това, ако искаме да стабилизираме е, економиката, ако искаме наистина да изпратиме правилното послание към нашите съграждани, ако искаме до, до, да да докажем, че сме в състояние да реагираме бързо. Нещата трябва да се променят. Утре ще може да зададете въпроси на председателя на еврозоната, господин Жан-Клод Юнкер. Юнкер. До, до сега въпроси, подобни въпроси бяха задавани на председателя Барозо и на госпожа Аштън. Това е, е така промяна в съдържанието на парламентарния контрол. А, а госпожа Аштън ще участва в нашите дебати утре. Е, и ще отговаря на въпроси свързани с източното партньорство, като срещата на високо равнище за източно партньорство ще се състои във Варшава на 29 септември. Колеги, приканвам ви да участвате в тези обсъждания, които ще бъдат от огромно значение за бъдещето на Европейския съюз. Бих искал наистина да обсъдим по един много сериозен и задълбочен начин проблеми, които касаят нашите съграждани ни и искам също така да отправим и правилното послание към тях, т.е. че ние се вълнуваме и откликваме